Мисля, че можем да започнем. преди да открия заседанието, Искам да подчертая колко сме шокирани и наскърбени от ужасяващата катастрофа във вторник във Френските Алпи. В мислите си сме при жертвите, близките на пасажерите и екипажа на самолета на German Wings. Особено тъжното е, че между пасажерите е имало клас е, ученици, които са били на езиков обмен в Испания и са работили всъщност за европейското сътрудничество. Желаем много сили на близките, за да преодолеят загубата. Моля, изправете се за минута мълчание.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 това, което се случи, е трагедия за международното гражданско въздухоплаване. За момент още не е ясно какво точно се е случило. Най-важното е да бъдат пренесени жертвите и да се извърши независимо разследване. Благодарни сме на френските власти, които заедно с немските и испанските е, колеги работят по събиране на останките. Когато се разбере повече, непременно ще обсъдим въпроса в нашата комисия. А сега преминавам към дневния ред. Предварителният дневен ред може да бъде одобрен, ако няма възражения срещу него. Заповядайте. Господин председател, Искам да ви помоля нещо. Тази комисия би трябвало да подпомага службите, които провеждат разследването. Може би и по законодателен път можем да допринесем в бъдеще да се постигат резултати. Нека да помогнем на всички, които в момента трябва да се справят с тази трудна задача. Председателят и аз така разбирам нещата и за това казах, че в момента, в който получим резултати, ще се върнем на въпроса. И така, одобряване на протоколите от 23 и 24 февруари. Ако нямате възражения, можем да ги одобрим. Преминавам към съобщения на председателя. Няма такива. Und es keinen Widerspruch? И, и няма и възражения, така ли? Ще запомня, че не възразявате. Мама weiß nie. <laughs> so, dann die technischen и преминаваме към техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища. Гласуваме еднократно електронно гласуване като а, трябва да имаме кворум от гласуващи от 25%. Първо да а, изпробваме системата. I will vote against at the end. I know, I know. Okay. Yeah, yeah. I talked to them. Така да преминем към гласуване на доклада за техническите изисквания за плавателните събове на е- Иво Белек, начало на електронното гласуване. Yeah.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 въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. EVP ist einer zu viel. ТНП има един повече. Сега вече всичко е наред. Край на гласуването. 29 за, 16 против, 2 въздържали се. Приема се. Компромис Д.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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме начало на електронно гласуване. Изменение 26. Край на електронното гласуване. 22 ма за, 24 има против, отхвърля се. Изменение 27. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 променя, е, проверяваме е, гласуването за изменение 27, начало на гласуването. ЕНП има един глас повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 22 ма за, 26 има против. Отхвърля се. Изменение 67. За. Против Проверяваме отново начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 23 за, 25 против. Няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 36. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за против. Мисля, че трябва да проверим. Начало на електронно гласуване за изменение 39. Край на гласуването. 22 ма за, 25 има против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, против. Отново ще проверим. Изменение 40, начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 25 има против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, отхвърля се. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към преамбюла. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, проверяваме начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 24 има за, 23 има против. Приема се. Преминаваме към окончателно гласуване. То е електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 28 против, 3 трима въздържали се, отхвърля се. Gibt es keine Brandstellungnahme, Gibt es keine Brandstellungnahme. Das bedeutet, dass es keine Stellungnahme unseres Ausschusses означава, че няма да има становище на нашата комисия за ТИТИП, нали? Мисля, че можем да продължим по дневния ред. Моля и господин Лечмит да си седне на мястото. Моля ви навънка, обсъждайте. не смоляте. Господин Ерток, разговорите могат да се водят отвън. Тук продължаваме работата си. Започваме дискусията за Европейския фонд за стратегически инвестиции и коригиращия бюджет. Имаме двама докладчики, Доминик Рике и Инес Аяла Сендер. Първо давам думата на Инес Аяла Сендер. Gut. Wenn er damit einverstanden ist, dann gebe ich Miss... Добре, господин Рике, щом ме съглас. merci, monsieur le président. Donc, euh... Благодаря, господин председател. С Инес е, представихме нашия доклад от преди десетина дена. Е, благодарим на сътрудничество с колегите. Над 200 изменения бяха подадени. Не след обед ще се срещнем с докладчиците в Сянка. Вече веднъж имахме такава среща и ще трябва да работим в сътрудничеството с другите е, комисии, особено комисията ИТРЕ, с които водим заедно този доклад. Те е, работят по член 5.2 и 18.19 и ще трябва да стиковаме позициите си, за да може парламента да излезе, като си има предвид колко е сложен доклада, да излезе с един доклад, който да е като становище и от двете комисии. И ако трябва да обобщя, независимо, че е сложно досието, има голямо ниво на съгласие в парламента, имаме едни същи опасения и правиме предложения, които върват горе-долу в една и съща посока.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 Благодаря, господин председател. Е, позволете ми първо да благодаря на колегите за измененията, които са внесли. Е, очертава се едно мнозинство, е, което подкрепя линията на докладчиците. Освен това, има и така, съвсем нови предложения, които обогатяват текста, според мен. По въпроса за финансирането. Така както и колегата Рике вече е, посочи, опитваме се е, да изясним това, че е, как ще функционира гаранционния фонд има изменения внесени и от колегата е, Рике и от други е, колеги, включително и от е, ЕКР. които подкрепят именно тази линия за а, отклонение по един конструктивен, е, творчески, интелигентен начин. Е, ние се отклоняваме от предложението на комисията. Но когато предлагаме альтернатива, трябва естествено съвсем ясно да я е, съобщим и да я аргументираме, за да няма и прекалено много контра мнения и аргументи. Опитваме се да бъдем съвсем точни, без да сме прекалено е, <laughs> креативни. Е, гаранцията трябва да бъде стабилна и е, трябва да бъде съвсем е, ясно очертана. В рамките на е, структурния фонд е, е за е, селското стопанство можем да потърсим някакви финансови ресурси и е, да се опитаме да ги освободим за следващата финансова година. По, по този начин обаче ще се създаде нестабилност, а не това е целта. Не желаем да има нестабилност. Струва ми се, че всички възможности за е, използване на резерви е, биха могли от гледна точка на бюджета да се премислят и тук в парламента, и съвета, и комисията, за да се наберат съответните средства за гаранционния фонд. Започнем ли да разглеждаме нещата в многогодиш годишна рамка, тогава ще има прекалено много предложения за някакви е, измествания, прехвърляния на средства и така нататък. И динамиката ще се промени при всички положения, но трябва да имаме предвид естествено и мнението на съвета, на комитета на регионите и така нататък. Ние в парламента смятаме, че Многогодишния бюджет би трябвало и многогодишната финансова рамка да се е, съсредоточат върху програмите, които действително продължават в продължение на е, повече е, години. Начина на финансиране, който предлагаме тук, е достатъчно задоволителен и стабилен. Обсъдили сме го и с другите комисии. Е, в рамките най-вече на е, тази дискусия за това, трябва ли да отворим отново многогодишната финансова рамка. Нямате представа колко сложно бе да се водят е, тези консултации и преговори. Още повече, че става дума за следващата година. Да. А ние смятаме, че в контекста на многогодишната финансова рамка гаранционният фонд наистина няма да е стабилен и в никакъв случай е, не бива да го предвиждаме. При всички положения благодаря много на всички, които са направили предложения, като се концентрират най-вече върху двете предложения C е, е, е, и изключват възможността от механизма за свързване на Европа ЦЕФ и Хоризонт 2020 да се източват средства. Бихме могли естествено да говорим за някои инфраструктурни проекти, за трансграничните проекти, които вече са предвидени и съществуват, как точно в рамките на регламента ЦЕФ бихме могли да включим и тези проекти. Виждам, че има предложения и за конкретни проценти. Ясно ми е какво се цели, но в такъв случай наистина е, ще трябва да ангажираме в много голяма степен ЦЕФ. Мобилност, да. По отношение на мобилността, е, комисията е, го е включила като акцент трябва да помислим, естествено, как точно е, ще се планират нещата. Има и други предложения, малки и средни предприятия, енергетика. Е, бихме могли евентуално да ги имаме предвид по темата управление. Вече е, колегата говори. Ние говорихме по тези въпроси и с специалистите в тази област. Да, в комитета естествено и, и в ком... Е, експертите са независими, но когато става дума за АЕП, трябва да имаме предвид именно експертното знание. И стигаме до бюджетния контрол. Още веднъж Продължаваме да работим по темата, така че е, не само е, последващ контрол да се упражнява. Сметната палата също е, обмисля заедно с комисията, заедно с е, е, е, нас, как точно е, можем да включим е, в рамките на контролната процедура е, за бюджета е, проектите по FC. Ще трябва да имаме предвид естествено всичко това и при освобождаването от отговорност в края на годината е, за е, конкретната финансова е, година. Естествено, в този смисъл е, трябва да постигнем колкото е, е възможно по е, широка основа на предложенията, за да е, можем да постигнем съгласие в пленарна сала в рамките на процедурата по освобождаването отговорност и контрол. Благодаря ви. Маркус Пипер има думата сега. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата докладчици за това много и творческо и балансирано становище което е така доста успоредно с посоката, по която вървят ИТРЕ. Много е важно, че две специализирани комисии излъчват силен сигнал по отношение на комисиите ЕКОН и бюджети. Нека да опиша защо положението е, е драматично. имаме 26 милиарда евро. От тях 12 милиарда са резервирани за страните по фондовете за сближаване. Испания вече не е така. Значи 26 без 11 прави малко по-малко от 15 от тях 2,7 за FC, т.е. фонда по плана Юнкер. Останаха 12,2. От тях 8 милиарда за, първо, за първия търг. За първия търг където има кандидати от цяла Европа. Останаха 4,2. От тях 2 милиарда са ангажирани за проекти на инвестиционната банка. Малко е сложно да се обясни, но и те няма да влязат в ЦЕФ а, от тези 2 милиарда пак има ангажирани 3 милиарда за ЦЕЗА и за РТМС. Тоест нищо не остава. На минус сме, минус 800 милиона за евентуален втори търг. Някой, ние си мечтаехме и за трети търг. Тоест ЦЕВ умря. И никой а, не може да ни убеди, че нещата ще тръгнат в някаква друга посока. Наистина положението е драматично. Разбира се, че подкрепяме инструмента на Юнкер, защото той ще бъде лост за много проекти на средното съсловие съсловие, но по нашите в нашата област ЖП транспорт, водни пътища, едва ли ще се намерят инвеститори, които ще ни подкрепят още, повече, още по-малко пък за трансгранични проекти. В самите страни се правят инвестиции, но не и е в близост до границите. Ето защо подкрепям това, което казаха колегите. Ще ми се да подчертаем драматизма на положението още повече. Но, за съжаление, двамата докладчици не се съгласиха, но а, на мен ми се искаше да споменем и неосвоените пари от структурните и аграрните фондове, по които има програми, които не се изпълняват от една година. Тоест, може да се предвиди, че ще има много неосвоени а, пари. Това е абсолютно сигурно. Защо да нямаме коража, поне а, при средносрочния преглед да кажем, че тези средства не бива да отиват в общите бюджети, а в инструментите, които най-много са пострадали, а именно Хоризонт и инструмента за свързване на Европа ЦЕФ ще ми се да насоча вниманието ви към тези проблеми. Сега няма да повтарям това, което колегите много правилно казаха. Подкрепям всичко свързано с альтернативното финансиране. И има още една допълнителна идея, която ние ще внесем. Излишъците, които се очакват от ЕФСИ, да се използват целево за железопътна инфраструктура на ЦЕФ ако сте съгласни. А, защото има, ако има излишъци, нека да отидат в инструмента за свързване на Европа. Това е идея, която ще дадем, защото просто ни пренебрегват, пренебрегват нашия ресор. Що се отнася до управлението, до влиянието на парламент, парламента върху проектите, изцяло съм зад докладчиците, не бива да прекаляваме защото за тези проекти е, е, решения трябва да вземат експертите, а не политиците. Не бива да им се бъркаме. Както предлага и комисията, е, нещата са точно уместни. Естествено, че нашето желание и ние ще го заявим е че проектите трябва да се ориентират преди всичко по критериите за транснационалните мрежи, но това може да стане чрез делегирани актове. Не, не е необходимо да се месим конкретно. Още веднъж много благодаря на Доминик Рике и госпожа Яла Сендер за това добро начало и съм сигурен, че заедно ще свършим добра работа. Благодаря, давам думата на Роберт Циле. Uh, yeah, thank you, Well, I, well, what we have, we have a reasonable amount of, of uh, amendments and we have a very short... И така, за какво става дума тук? Имаме е, измененията. Е, ще бъде трудно, естествено, да се постигне е, съгласие по всички е, въпроси, но нека да поясна моята е, позиция. Говори много за плана Юнкер, за временния план, за стратегическия план за инвестиции. Би трябвало да знаем, че става дума и по-дългосрочни прогнози ще продължат нещата повече от 4 години при всички положения, колегите трябва да са наясно, че Европа, Европейския съюз и всичко това, за което говорим в момента, ще продължи по-дълъг период от време. Политиката по отношение на транспорта трябва в никакъв случай да не страда от инвестиционния план на господин Юнкер. Напротив, ако инвестиционния фонд на господин Юнгер, е, Юнкер и средствата по него се насочат към други области, ние няма да можем да направим нищо, но е, е, ние в областта на транспорта имаме дългосрочни проекти, които вече се осъществяват от няколко години насам проекти, включително и по ЦЕФ, така че имаме ЖП е, е, проекти, имаме е, проекти във връзка с водните пътища и така нататък, които обхващат територията на повече страни. Така че при всички положения не бива да се допуска лош сценарий, т.е. прекратяване и прекъсване на финансирането и на работата по тези проекти. Въпросът е как да се управляват нещата по отношение на проектите и програмите. Аз съм съгласен с господин Пипер, че в никакъв случай не бива да допускаме политическа намеса. Експертите не трябва да решат е, е, въпросите, но е, все пак планът Юнкер, планът ЕПСИ предвижда средства както по линия на европейските институции и бюджета и банките, така и по линия на частния сектор, мобилизиране на средства, използване на ПЧП. Така че всичко това трябва естествено да бъде съпровождано и наблюдавано много отблизо и управлявано, поне в началото, докато се очертаят линиите от политиците. При всички положения трябва да внимаваме да не се стигне до нестабилност нямаме е, е, средства за, е, така да се каже, е, втората фаза на е, инструмента ЦЕВ, казва господин е, е, Пипер. Ще има, в крайна сметка, ще има и за втората фаза и е, на е, ЦЕФ средства, ако комисията естествено реализира всичко това, което е, е предложила и предвидила и ако се насочат и излишъците правилно. Откъде точно трябва да се вземат средствата? Предвидят се и е, средства по линия на многогодишната финансова рамка и по отношение на стратегическите фондове, структурните фондове, е, кохезионните фондове и е, включително и от инструментите, които вече споменахме, а ние не желаем да кажем, че поне така се очертава линията на докладчиците, че те трябва да се използват. Струва ми се, че комисията излиза с едно много ясно послание, да. Ще трябва при всички положения да помислим за средствата на кохезионния фонд до 2016-2017 година могат да се предвидят съответните прехвърляния. Но когато говорим за сближаване, това е действително изключително важно. Така че е, Кохезионния фонд е, е основополагащ за Европа. Той е, може да ни даде възможност и за диверсификация и е, за много-много други цели, които сме си поставили. Така че е, аз наистина съм очуден от е, съдържанието на някои изменения, които предлага, така да се каже, е, Кохезионния фонд и средствата по него да се използват за, за е, страни, които не са включени в цялата тази система на Кохезионния фонд. Така че това е изненадващо. В крайна сметка средствата от Кохезионния фонд би трябвало да се използват съвсем целенасочено за всички от тези страни, които участват в набирането на средствата и които в крайна сметка участват в програмите за сближаване. Разбирам, че е изключително трудно е естествено да решим как ще наберем средствата и откъде точно да вземем, къде да бръкнем, но се надявам, че ще постигнем съгласие. Господин Артук не е тук в момента, така че госпожа Карима Дели има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за извършената работа на госпожа Аяла Сендър и господин Доминик Рике. С измененията смятам, че ще можем да постигнем съгласие и да ги подкрепим. Няколко неща искам да ви обърна внимание. Отпадането на член 19 и член 5, който ни е, засяга директно тук в Комисията по транспорта. Готовността и готовността на фона Юнкер, е, на фонда Юнкер, която ни засяга директно, особено в момент в който се сблъскваме с проблеми с климатичните промени и енергетиката. За сега този план си остава само план. Той е, има за цел е, да се справи с е, предизвикателствата на нашия свят в момента, но ние трябва да търсим и една трансформация, един преход към екологично е, оправдани мерки. Ние искаме именно това да се случи като група на зелените. И в такъв смисъл трябва да чу, се чуе ясно и гласа на парламента като орган по бюджета. Да излезем ясно с приоритети, в които да се съдържат ясни критерии за опазване на околната среда, за трансевропейските транспортни мрежи. Това са изключително важни неща. Също така, да не забравяме транснационалните ЖП мрежи, които в момента са практически напълно забравени да не ги оставаме на страна. Това е което имах да кажа. Благодаря. Благодаря. Кристин Реводалон. Мерси Боку от deux Благодаря на двамата докладчици. Е, вече говорих, че доклада е достатъчно добър и внася добри изменение спрямо първоначалния текст. Ние трябва да търсиме по-голяма възможност да се възползваме от европейския бюджет, а не да взимаме средства от Хоризонт 2020. И в такъв смисъл аз предложих изменения които да подсилят доклада, а именно да се преразгледа регламенторната рамка, за да стане тя по-гъвкава, за да има възможност за засилване на инвестициите в Европа, да се гарантира и принципа на допълняемост, т.е. проектите, които в момента се финансират да се свързват и с други приоритети, също така да, парламента да има е, думата в управлението на фонда, да се търси и устойчивост в управлението, да се развива инфраструктура с голям потенциал за създаване на работни места и е, да се търсят намаляване на емисиите. Плана Юнкер има за цел да се бориме с кризата и в такъв смисъл се отнася и към европейската солидарност. И когато действаме в, в условия на економическа криза, не следва да се слага следва да се слага акцент на страните и да се отпускат средства там, където те са най-необходими. Благодаря, тъй като с това се изчерпва списъка на желащите да се изкажат. Искам да помоля комисията. Много съм любопитен тя да отговори на поставените въпроси. Госпожа Касада. Much, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Комисията иска да благодари на двамата докладчици за тяхната работа Считам, че те са направили много голямо усилие да разберат е, предложението, което бе предложено от Европейската комисия, като действително то засяга в голяма степен инструмента за свързване на Европа и Хоризонт 2020 и вие правилно очертахте трите основни проблема – първо с управлението. Както казахте, господин Рике, е, националните банки са част от тази система от самото начало и вече виждаме някои положителни реакции от страните членки за участие в този фонд. Е, комисията за сега е напълно удовлетворена. Споделяме голяма част от е, изказаните тук съображения, че анализа на проектите за финансиране трябва да бъде оставен на експертите, които познават пазара. Защото частните инвеститори, и инвеститорите на публични средства също трябва да се произнесат за това доколко жизнеустойчиви са тези проекти. Също парламента е необходимо да има контролираща роля. И вие като орган по бюджета имате възможност и определено с е, изменения и предложения от ваша страна можете да подсилите този аспект. Втората точка, която повдигна докладчикът, е целенасоченото отпускане на средства, там мненията са различни. Аз е, лично съм съгласна с докладчиците. Трябва да бъдем и е, открити и гъвкави. Не бива да се ограничаваме е, в областта на транспорта до проекти, които се подкрепят само от инструмента за свързване на Европа. По този начин можем да изключим проекти, които са изключително важни за европейската економика. Така че ние сме склони е, да се съгласим с идеята в критериите да има висока степен на гъвкавост. И накрая отпускането на финансирането, както каза и госпожа Яла Сендер, е, трябва да се намери механизма, комисията се опитва да предложи механизъм, който да осигурява стабилност, защото в противен случай ще е много по-сложно да убедим инвеститорите да участват във фонда. Напълно сме съгласни с вас, че трябва да се че ако се е, отвори отново обсъждането на многогодишната финансова рамка, това е твърде рискувано, не само от това, че ще се губи време. И се връщам отново на думите на господин Рике за финансовия регламент. Като си има предвид каква ще е тази дейност, има връзка с вече съществуващи е, програми е, и с е, фонда за инвестиции ЦЕФ и т.е. инструмента за свързане на Европа и Хоризонт 2020 заемат 70% от кохезионните фондове и ще ни е необходимо да имаме огромен марш на маневри. Сега една от програмите, която можем да обмисляме е Еразмус, например. Разбирам безпокойствата ви. Никак не е лесно да се реши обаче положението по начин различен от този предложен от комисията. И мисля, че господин Зеле е, беше обезпокоен е, как ще участва генерална дирекция – е, мобилност. Ние сме свързани директно с оценката и от, на проектите и отпускането на средствата, така че оставаме в контрол. Но е, съвсем естествено е ние да сме естествените партньори на банката е, за финансиране на проекти в транспорта. Надявам се, че ще работим по, така и по селекцията на проекти по фонда за стратегически инвестиции. Освен това имаме и технически опит и капацитет, затова ще можем да подкрепим този процес. Благодаря. Благодаря. Сега отново имат думата двамата докладчици. Кой от тях желая да я вземе? Господин Рике, благодаря. Благодаря на колегите за бележките, за участието ми. То им нищо изненадващо или обезпокояващо не чух. Малко коментар за Маркус. Абсолютно е, споделям е, анализа му за е, това какво може да се случи с инструмента за свързване на Европа. Определено и аз имам подобни безпокойства. Това е важно. А, сектор или глава АА, там трябва да помислиме как може да има възможност за гъвкавост в рамките на спазването на бюджета. Робер. Трябва да внимаваме какво може да се случи, когато отваряме други глави, защото засягаме и кохезионните фондове и така нататък. Много по-трудно ще е да търсиме стабилност. Мисля, че трябва в текущ порядък да се справим. Кристин добре обясни, че трябва и да бъдем организирани, и да бъдем достатъчно енергични. И от името на комисията, нека да, е, за комисията нека да кажа, едно нещо така отбелязах от вашето изказване, е, именно, че няма альтернатива. Но проблема е, че комисията тук се опитва да създаде така иллюзорни възп... представи. Защо да няма альтернатива за преговори? Не може. Ние трябва да можем по същество да преговаряме по едно предложение и вие изведнъж се оказвате в много твърда позиция и няма друга альтернатива. А, мисля, че а, откровенно а, това така смахка на лош вкус. И е, създавате изключително голяма трудност за нашата комисия. Не може да се блокира, не може да се дава предложение да и да се казва няма альтернатива, освен за инструмента за свързване за Европа и Хоризонт 2020. По този начин вие просто поставяте под заплаха вашето предложение, защото е напълно възможно парламента да каже не и да не го предложи, е, приеме. Не мисля, че ние ще се съгласим с вашата позиция, че няма е, альтернатива. Ако не сте склонни да преразгледате тази си помисия, е, позиция, да знаете, че ще има сериозни проблеми. Във всички случаи ние трябва да търсим стабилност, доверие, и е, не може е, да се е, предлага нещо, което всъщност ще направи нещата по-лоши, отколкото сега. И тук и в другите комисии следва да започнем с един сериозен дебат. И сериозно съм обезпокоен вече от вашата позиция. Danke sehr. Jetzt kommt Ines Ayala Sender благодаря и на Саяла Сендър. Благодаря, господин председател. Много ви, много благодаря на всички за бележките. предизвикателството за нас като парламентаристи по отношение на решението на комисията, което съвета много бързо прие, е да е, е доста по-комплексно, доста по-интелигентно. Нещата са доста объркани. Е, е, комуникацията ни трябва да бъде много комплексна. А, Важно е какъв, какво решение ще предложи комисията за механизма. А от друга страна, казвате, трябва да бъдем единни като парламент в пленарната зала. А, говорим за страните, за, за кохезионните фондове. Не съм сигурна, че трябва да отнемаме пари от тези фондове защото ние говорим за трансевропейски е, мрежи и е, кохезионните фондове, макар че не са част от инструмента за свързване на Европа, е, биват използвани за мрежите. Т.е. не бива да, да, да решаваме един проблем, създавайки друг. Трябва много ясно да кажем откъде да дойдат парите, за да бъде гаранцията наистина стабилна. Също така не бива да си създаваме а, врагове, господин Пипер. Защото ако колегите от страните, получаващи пари по кофизионните фондове, се притеснят, че ще им отнемем пари, няма да срещнем тяхната подкрепа. А, ние можем да постигнем и гаранции, и а, а, гъвкавост и всичко, за което се говори. В състояние сме. Знаете, че има и тези 10% в ЦЕФ за финансиране. Много неща могат да се направят с тях като крайна възможност но не смятам, че ще се стигне до там. Но господин Пипер, пак казвам, трябва да бъдем единни в пленарната зала. Ако колегите във Франция и Испания получаващи пари по кохезионните фондове, остана с впечатление, че им вземаме пари, просто няма да бъдем единни в залата. Да, ще разгледаме вашето предложение и ще обсъдим до каква степен можем да а, лавираме без да нарушаваме интересите на колегите, които получават средства по кохезионните а, фондове. Сега преразглеждане на многогодишната финансова рамката, това е нашето предложение. Ние искахме по-висок бюджет, когато го преразглеждахме. Ако отново отворим, подемем дискусията, мисля, че ще си създадем врагове и ще нарушим стабилността. Трябва да внимаваме и по отношение на разглеждането на нови проекти. Това е работа на експертите, на държавите, на регионите. А, казахте, че трябва да бъдем по-конкретни. Да, разбира се. А, можем да се опитаме, но в никакъв случай не бива да от, пре, преоткриваме процедурите, да търсим нови проекти и така нататък. Имаме си достатъчно проекти. Госпожа Карима Дели не беше по време на обсъждането казва, че няма трансгранични връзки. А, собственоръчно съм го написала в становището. И комисията го знае. Сега няма да откажа да а, бъдем още по-конкретни. И в края много е важно това че и плана Юнкер трябва да бъде разглеждан и реализиран отделно от ЦЕФ. За, защото иначе и инструмента, и плана на Юнкер ще се провалят. А, също на комисията ще кажа, не бива да ни заплашвате с еразъм. Не, сме, не съм съгласна всеки път, когато комисията ни заплашва, всъщност постига обратния ефект. Ние се обединяваме а, и чакаме помощ от а, главна дирекция мобилност. Не можем да допускаме да ни притискате. Ние презащитихме разъм пред комисията, съжалявам, че ви го припомням. Комисията в крайна сметка прие споразумението с съвета и бях с впечатлението, че комисията е на наша страна и ни помага да търсим решения. Ние смятаме, че е, главна дирекция мобилност трябва да участва, трябва да присъства и, и да предлага експерти, но не сме съгласни да ни притискате а, комисия ком, има решение, но и е добро. А, но то е по-комплексно от това, което предлага комисията. Затова се обръщаме към Джидимов да ни помогне, защото нашето решение е жизнеспособно и стабилно. Председателят, благодаря за с това приключваме а, обсъждането на темата. Гласуването в комисията по транспорт е на 14 април, а на втората половина от юни ще се гласува в пленарна зала. И така. Сега можем да преминем към следващата точка. Става въпрос за условията на заетост в авиацията, изследване, проучване на университета в Гент. Но ще трябва да изчакаме няколко минутки, защото представителя на университета все още не е дошъл. Кратка почивка.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 Und zwar geht es darum, um die Beschäftigungskonditionen in der Luft. И така ще говорим за условията за е, работа в е, въздухоплаването, е, изследване на университета в е, Агент, е, което се спира именно на въпроса за е, условията при назначаването на екипажа на самолетите е, Ив е, Йоренс е директор на е, университета е, и на института ИРИС в Гент. Той е и ръководител на екипа, който е работил по това проучване. Благодаря ви, госпожи и господа. Благодаря ви за тази възможност да представя заключенията които обобщихме в доклада във връзка с изследването, което проведохме миналата година в сферата на авиацията. Комисията възложи е, това проучване е, в контекста на социалния диалог и работата с социалните партньори и естествено желанието за безопасност на въздухоплаването. Много важно е естествено да се види е, какви са формите на атипично наемане на персонал в авиационния сектор. Различни са възможностите за изследване. Държавите членки трябваше да бъдат обхванати в нашето проучване. То е, е, включи е, различни участници, е, различни заинтересовани страни, както персонал, така и служители на авиокомпаниите и ръководители. И в крайна сметка ние проведохме едно изследване, което се отнася най-вече до пилотите не до членовете на екипажа изобщо. Така че имайте предвид този факт. Повече от 6633 е, е, пилоти участваха като респонденти и отговаряха на въпросите, като е, те са с 79 различни националности и въпросът се отнасяше най-вече до предизвикателствата в авиационния сектор за пилотите. <clears throat> Съжалявам, че е, изображенията не са достатъчно едри. Е, за съжаление, текстът е, е така в не много подходящ и четивен формат, но все пак се надявам, че ще се ориентирате много от е, е, компаниите, и то най-вече от е, брежовите, мрежовите, от ефтините авиокомпании, от регионалните авиолинии участваха в проучването и ние виждаме различни атипични форми на назначаване. Виждате, ето тук са изобразени различните видове авиолинии. Ефтините, товарните, карго авиолиниите, регионалните авиолинии, чартерни и мрешовите. Кои са 25-те е, е, всъщност водещи е, авиокомпании. Виждате ги тук на графиката и Air France, и KLM, и SAS, и така нататък. Важно е да се знае, че много от въпросите, които се задаваха, бяха свързани с а, назначаването, с начина по който се наемат работещите. И 80% от пилотите отговаряха, че те е, са назначени по линията на преките е, договори, а при другите е, има вече атипични форми, включително не само непрякото договаряне, но и други форми, които са, да кажем, чрез време, агенциите за на заетост, но важно е тази цифра от 79%. А, а Останалите е, е, проценти до 100 всъщност е, работят именно по линия на тези атипични форми. Най-вече тези 16% са тревожни, които виждате тук на графиката. Какво е важно да се знае? Нещо, което установихме и което е свързано най-вече с формите на назначаване и вида авиокомпания. Така наречените мрежови авиокомпании използват най-вече прякото назначаване на, на основата на директните контракти, докато, както виждате, при ефтините, при чартерните, регионалната карго и така нататък, този процент намалява. Там преобладават атипичните форми. И още е, няколко е, слайда. Е, не можем да ви е, покажем всичко. Е, проучването е много е, обхватно, много мащабно. Е, но ние се опитахме е, е, да обхванем и възрастовите групи е, във връзка с е, е, вида на е, договорите и начина на назначаване. И виждаме е, немалки е, различия, направо да кажем съществени. Е, нашето проучване изяснява всъщност, е, че е, пазара на труда за а, пилотите е, така да се каже, белязан от сегрегация. А, е, млади, а, е, по-малко опитни а, пилоти, а, а, това е едната а, група, другата група с по-възрастните, по-опитните. И а, когато се опитаме а, да. А, установим съотношението между възрастовата група и тип а, авиокомпания, виждаме, че всъщност по-младите преобладават а, а, при ефтините авиокомпании. Те обикновено имат по-малко от 3 години. Докато тази група м- представлява лен повече от 2% от пилотите при а, мрежовите авиокомпании. и да кажем формите на непряко договаряне при мрежовите е около 8%. Това са обикновено и хора, които имат малко повече опит от най-младите, които са с опит под 3% и те преобладават именно при ефтините авиокомпании. Е, виждате и е, леки е, така, разминавания, е, включително и в процента на тази е, група е, между отделните е, авиокомпании, е, тези, които са Low Fair, Charter и така нататък. Ето тук е, отново виждате различията е, е, по отношение на атипичните фарми, свързани с възрастовите групи. Само наетите преобладават отново в по-ефтините авиолини и представляват много по-малък процент в другите мрежовите, утвърдените авиолинии. Е, има много голяма мобилност. Е, е, флуктуацията е подчертана. Пилотите се местят от една авиокомпания в друга. И защо хората толкова често сменят авиокомпанията, за която летят? Причината трябва да се търси в условията на работа както и естествено местонахождението на семейството, происхода, различни са причините. Но нека да видим сега каква е ситуацията. Авиационният сектор след либерализацията се промени много по отношение на начините на наемане на пилоти и на, на екипаж. Конкуренцията се засили. Най-вече по отношение на наемането и условията на наемане на персонала, в конкретния случай пилотите. А, е, в хода на е, либерализацията забелязахме, че е, се изместиха нещата. Първоначално, в началото на либерализацията, пилотите обикновено се наемаха на място, там където е тяхното место местоживеене и те работят и предпочитат да работят за авиокомпании, които са ситуирани там на място. Но сега мобилността се увеличи ефтините авиокомпании започнаха да проявяват склонност към мобилност, към наемане на професионални от други места и ето, че и мрежовите компании вече тръгват по този път макар и по-бавно. И тогава вече е въпроса откъде идва и персонала, и пилота. В определени е, атипични заетости има и посредник, който стои между пилотите и е, въздухоплавателната компания. Тогава схемата става още по-сложна. Това са модели, е, базирани на реални трудови отношения. Особено при малките е, предприятия се използват агенции за временна заетост. Има и агенции, които осъществяват плащанията и е, оттам се наемат е, пилоти от различни страни, екипаж от друга страна – във всички случаи въпросът в момента на набирането на персонал е глобализиран. Екипажа може да идва от навсякъде извън Европа. И още нещо, преди да коментирам законовата база. Когато зададохме въпроса на анкетираните, какво, как виждате сектора, какви са проблемите? Установихме, че огромна, про, огромен процент от тях, от 80%, считат, че има огромна конкуренция между пилотите на европейския пазар. И са съгласни с заявлението, че тази конкуренция а, се поражда от разликата в работните условия. Много две трети от мнозинството се е съгласно с изявлението, че а, конкуренцията се поражда от разходите, които плащат компаниите за заплащане на пилотите. Какви са заключенията? Нека да бъдем а, наясно по един а, въпрос. А, ние се базираме на а, интервюта и на е, преглед на документи. В е, когато се гледат е, разходите за екипажа между Европейския съюз и а, Тайланд, да речеме, в Европа ако струват 100, в Тайланд ще струват 25. 65, извинете, в Китай 35. Тоест, пилотите Разбира се, има разлика между едни пилоти и други, но някои от тях започват с заплата няколко хиляди евро на месец, а по тези, които са по-опитни, може да се окаже, че печелят и дори няколко стотици хиляди евро на година. И е, затова съществува риска, нека да бъдем наясно, а типичната заетост не е, е неправилна, но е, нетипичната заетост е по-скоро факт за по-младите. И да кажем съвсем ясно, е, първо се дискутира какво означава нетипична заетост. Това не означава, че тя съществува само в авиацията. Подобни явления има навсякъде. Но в гражданското законодателство не се отчита наличието на атипичната заетост и аутсорсинга. Също така социалното законодателство не може да се справи с това ново явление, с което остава с е, място за сериозни е, е, различни схеми по отношение на социална осигуровка и данъчни плащания. Положението на пилотите. Това, което се забелязва до известна степен е, че започва да се създава нетипична заетост и там се създават и проблеми с закрилата на съответните лица. Никъде в страните членки няма ясно разделение между заетост и самонаетост и е много трудно понякога да се направи разлика между тези две категории. Е, традиционното е, полюсно разделение между е, заети лица на заплата и самонаети вече не е толкова е по юридическа основа уредено, но то всъщност на практика не е така. Съответно, трябва да се направи разлика, че не става дума за умишлено погрешно даване на данни, като а, самонаети. Огромен проблем е, е когато има псевдо самонаетост или фалшива такава. Тоест, хората всъщност са наети от авиокомпанията, но за да се е, скрие е, необходимостта да се плащат данъци и социални осигуровки, тогава е, се е, тези лица се водят за самонаети. И псевдо е, самонаетостта и реалната самонаетост е много трудно да се различат една от друга. Атипичната заетост е също и е възможност за гъвкавост, особено за ефтините е, авиолинии. Разбира се, не е толкова възможно за гъвкаво за, наето, за заетите. Разбира се, също така сериозен проблем е възможността да се правят комбинации по отношение на социалните и данъчните плащания. Също така се създава и несправедлива конкуренция. И отново, ако можем да подчертаем в е, проучването се казва това, трябва да се прави разлика между законното аутсорсване е, и псевдо е, подиспълнителските вариги. В атипичната заетост е, съществува много по-висок риск на зависимост, което поражда и опасности. Тази висока зависимост, ние се опитахме да формулираме нещо такова в анкетираните. Считате ли, че вашата нетипична заетост може да се отражава на начина, по който вие взимате решения, свързани с полета и безопасността? И открихме че според нас най-големия проблем е веригата на това кой на кого отговаря. А, и пред кого отговаря. И въпросът е пилота и пасажера, доколко се чувстват зависими от авиолинията и дали пилота има достатъчно авторитет в такъв смисъл. Това е по-големия проблем, отколкото псевдо самонаетостта защото подобни псевдоситуации на заетост са свързани и с недостатъчно стабилна социална закрила. Остава много малко място също така и за маневри. Някои пилоти е, така намекнаха, че се страхуват от а, а, вземането на решение предвид на начина на управление. Също така открихме, че а, е, компаниите, които правят аутсорсинг, търсят и най-изгодно социално законодателство. Тоест, проблема за това дали има, има равнопоставеност на условията не е само европейски, а е глобален. И Европейската комисия трябва да намери един свързващ фактор, който ще даде възможност пилотите да установят връзка с съответното законодателство, което им осъществява, което им дава закрила. Положението може да бъде подобрено в авиацията в момента, за съжаление, няма директна връзка с социалното законодателство. Е, няма защо да обяснявам на всички, които са заети, с, е, които са запознати с отрасъла, е, знаете колко е сложен, то, той знаете колко различни са правилата там. Има и други проблеми, които трябва да, е, спомогнат, да се решат, за да спомогнат за връзката между заетостта и съответните законови разпоредби. Проблемите с безопасността. Нетипично заетите, може би, ще поемат по-голям риск да сложат приоритет на економическите аспекти, а не на тези свързани с безопасността. Също така, начина на управление, според нас, е, културата на управление е много по-опасна от псевдо самонаетостта. Е, освен това, законодателството не е пригодено към е, настоящите бизнес модели и практики в е, въздухоплаването. И ние се сблъскваме, макар и да се опитваме да правим нещо на европейско ниво, се сблъскваме с нелоялна компетиция, защото, конкуренция, извинете, защото има аутсорсинг към трети страни. Какво може да се направи на европейско ниво? Е, могат е, нещата да се. Е, те трябва да се решават на много високо ниво. Заключение. Трябва да има подобрение в регулацията, включително и за школите за обучение на пилоти. Много от тези школи изискват от пилотите огромни заплащания преди да те да бъдат готови да работят и са свързани с договори, които са доста опасни или неприемливи. Вие трябва да плащате преди е, да можете да получите е, свидетелството си за пилот, което е много опасна тенденция. Пилотите се оплакват, че има огромна разлика между тези школи. Какъв може да бъде свързващия фактор? Трябва да има ограничения за времето на полети, няма контрол, ние не сме наясно, когато пилотите работят за отделни компании, колко всъщност дълго е, те са във въздуха. Би следвало да има сътрудничество, т.е. всички заинтересовани страни да се борят съвместно с това явление. Те трябва да действат и да не оставят отрицателния опит на морския сектор, където се появиха проблеми с социален дъмпинг, с много опасни практики по отношение на безопасността да не се принесат подобни явления в въздухоплаването, нито да се. Е, крайно време е да се действа. Даже времето вече малко е попреминало. Ja, vielen Dank einmal für die студия. Много благодаря за това изследване и за изключително интересни е, реферат. Сега Жорж Бах. Deidre Клун. Дамите винаги имат предимство. Е, е, благодаря на джентълменското гражданите. Благодаря на професор Джоренс за много подробно изложените заключения от проучването. Наистина съдържа се много информация в това, което ни бе предоставено. Все пак около 80% от пилотите са назначени на работа е, по линията на е, преките постоянни договори, е, така че това наистина не е лоша цифра. Приятно сме изненадани, но атипичните форми се увеличават действително, най-вече сред по-малките и подложените на по-голям натиск от страна на конкуренцията авиокомпании. Авиационният пазар е действително глобален пазар. Е, е, компаниите трябва да оперират в условията на глобалната конкуренция. Всичко това естествено трябва да се има предвид, но безопасността при всички положения е на първо място. Много се разтревожих от това, което вие казахте, а именно, че някои от авиолиниите като че ли понякога са склонни да пренебрегнат безопасността и да дадат превес на финансовите и търговските аспекти. Това в никакъв случай не бива да се допуска. Това е изключително тревожно констатация. Очевидно вашето заключение се гради и на отговорите на пилотите, които са участвали в проучването. Но това е, така да се каже, за нас червената линия. Всичко това е свързано естествено с условията на труд при пилотите има държави, които имат собствени национални авиокомпании и също времено има и други съвсем малки авиокомпании, които, да кажем, са е, с е, седалище някъде другаде. Е, използват се различни полети. Условията на труд за пилотите са различни. Ние пътуваме из целия свят и не знаем всъщност с кого летим, кой ни кой е пилота, кой, понякога не знаем и е, как, каква е машината и каква е авиолинията. Така че е, би трябвало да се установят при всички положения най-малкото за условията на труд еднакви стандарти навсякъде. Тук в Европа можем да го направим. Е, благодаря за е, това проучване, е, което е изключително важно. Важно е естествено да се разглежда и в контекста на е, конкурентно способността на нашите авиолинии. Но струва ми се, че е, всички сме наясно, че е, истински и важната тема е всъщност безопасността и условията на труд. Благодаря. Инес Яла Сендър. Благодаря, господин председател. Наистина съм много благодарна за това изследване и за резултатите от него. А, много а, сте полезен във връзка с предлагания от комисията социален пакет. Има още, все още има време да се преодолее влушаването на условията на труд в авиацията. Помислете в сухопътния транспорт, дори и водачите на тежкотоварни превозни средства имат тахошайби, на които се записва колко време са шофирали, управлявали, колко време са почивали и така нататък. А в самолета дори не сме сигурни пилота на ли или не, когато излитаме. Чувал съм от пилоти в Барселона, че е, са преспивали е, на дъжда на паркинга на летището. Значи условията, при които почиват, а след това летят, са наистина е, много е, критични. Тъй, че трябва да използваме всякаква възможна информация. Вашето изследване е много богато, за да можем да работим с цел в е, крайна сметка не само по правата на пасажерите, а и по това те да пристигат живи и здрави. Имам въпрос. Говорихте е, за свободните професии. Младите хора, които са на свободна практика. Има ли конкуренция? Расте ли конкуренцията между тях? Има ли посредници, които е, така се възползват от конкуренцията между а, такива пилоти. А, също така и конкуренция между екипажите има ли? Естествено, че пилота и помощник пилота са най-важните. Има ли някакви гаранции, че се работи правилно, че е, има ли нужда от някакви допълнителни законодателни разно, е, разпоредби. А що се отнася до обучението, наскоро четох едно проучване в Париж и там се цитираше млад пилот, който казваше, че получава е, заплата на втори пилот а, и някак си а, е, а, е, зависи от това колко души ще се качат на самолета и колко пари ще платят, а, е, за, да му, за да набере. и, а и от цената, която плащат пасажирите, всъщност се купува билет и за него. С други думи, този втори пилот си плаща билета, за да се учи да набира летателни часове. И още нещо. Е, има ли нужда от а, е, е, законодателна уредба на пилотските школи? Дори при дерегулирането на пазара, според мен, трябва да се направи нещо. Може би трябва да направим така, че е, да се обхване с законова рамка всичко това. Джеки Фостър. Благодаря, господин председател. Добре дошли на колегите. Ние се интересуваме предимно, вие подкрихте цяла всички бизнес модели. Нас ни интересува пътническата авиация, това е основният ни обект на интерес. И Либерализирането започна през 80-те години. British Airways беше първата компания, т.е. те вече 25 години работят по този модел. Ние а, имахме и чартерни самолети и нормалните самолети. И либерализацията даде избор на пътниците. Също а, огромната ни туристическа индустрия се възползва от това. Хората можеха за първ път да почнат да пътуват по-свободно с а, семействата си. Та бизнеса се разви феноменално и в Европа ние сме водещи. Така че преди да правиме е, обобщения за това, кое е толкова ужасно, трябва да имаме предвид е, и това. Сега, ефтините компании EasyJet, е, Ryanair, 80 е, милиона души е, пътуват с Ryanair, защото те са нормална въздухоплавателна компания, имат отличен, отлична надежност и си спазват всички изисквания. Това се отнася за Европейския съюз, а пък и навсякъде. Та, е, експанзията е факт. Нищо, е, нищо странно няма и с лизинга е, на самолети. Та, добре, изготвена е доклада, има модели на заетостта и договорите, но като че ли доклада е, прави едни твърде обощаващи заключения – и сега се говори, че хората, тъй като работят за различни компании, има проблеми с безопасността. Защо? Никога не съм чувала никакви подобни е, заключения. Аз съм се срещала с професионалисти, които си имат съответните е, лицензии. Има достатъчно власти на национално и на европейско ниво, които наблюдават спазването на решението. Е, ЕУОПС е една такава институция. Там се наблюдава и работното време, така че не казвам, че всичко е рози, защото разбира се, има моменти, в които работните условия не са идеалните, но ако има възражения, хората могат да минат през всички е, е, етапи на съдебния процес. И ако има сериозни предложения, притеснения, всеки може да дойде при нас и да ги изкаже. А, така че няма лошо да се правят а, подобни проучвания, но не разбирам какво точно ни казвате с него. Тук споменавате EasyJet. Казвате в EasyJet а, има профсъюзи. Има профсъюзи и има навсякъде в въздухоплаването от десетилетия. И все повече се използват договори е, с заето с 0 часове. Е, много ми е интересно да чуя, искам повече информация. 300 страници е, е вашето проучване, но а, чисто така конкретните данни и подробностите никак не са ясни много общи заключения излизате. Та като цяло, интересно е, много добре, че сте тук, но ни оставате с много повече въпроси, отколкото отговори. Аз лично не научих нищо от вас, честно казвано. Не знам е, на къде върви това проучване, не знам каква е била целта, а що се отнася до школите за пилоти, всички е, те имат съответния режим на контрол от националните въздухоплавателни власти, както и от Европейската агенция за е, въздушна безопасност, която има отношение към лицензите на пилотите. Е, така, че не може да оставате с впечатление, че, те, че пилотите отиват в тия школи, и после не искат всъщност да пътуват, е, да летат, защото имат проблеми. Та, има много други неща, които мога да коментирам, но нямам време. Много, много е, трудни са обстоятелствата в момента, е, от последните няколко месеца също така. И смятам, че трябва да бъдем, но, да говорим с много уважение когато засягаме подобни теми безопасност, сигурност, авиация и други области в транспорт. Благодаря ви. Сега и е, аз самият съм се записала в, списка списъка на заявилите желания да се изкажат. Е, интересно е това, което чухме е, от вас и научихме за пилотите от вашето проучване. Да, а, е, ние проведохме и дискусия а, е, под въпросите е свързани с условията на труд за пилотите и аз тогава казах, че нямам никакво желание да, бъда да в самолет, е, чийто пилот не е спал 15 часа, защото е бил на дежурство и в авиокомпанията не се спазват никакви правила за времето на летене. Е, да, е, Джеки Фостър вече посочи много неща. Е, увеличават се само наетите, но в крайна сметка не знаем при какви условия работят само наетите. И в ресторантьорството, и в заведенията за обществено хранене имахме такива случаи, при които просто не знаехме как точно са наети въпросните самонаети, при какви условия и колко получават. Е, не знаем. Има, е, да, е, и други сектори, в които има самонаети. 500 милиона са европейските граждани, не всичките са данокопаци, но същевременно една голяма част от тези европейски граждани плащат е, в крайна сметка данъци, за да може и полетите е, на е, авиокомпаниите да не са прекалено скъпи, за да могат да се поемат част от разходите за керосин и други. Има а, определени отсечки, при които а, далечни дестинации, да кажем, се реализират повече загуби, но когато а, става дума за по-кратки отсечки, а, авиолиниите летат много, летат често, печелят и също време, но пък да на плащат и данък на всичко отгоре, за да може да стане още по-ефтино за а, пасажирите, но очевидно и по-изкомно за а, авиолиниите. Също но не мислим, че е, субсидирайки по този начин и финансирайки чрез данъци е, авиокомпаниите и полетите, ние всъщност е, влушаваме е, възможностите за една политика за опазване на климата. Ние увеличаваме замърсяването. Ето, е, трябва да помислим все пак и за спестяванията и за парите на данокопаците. Доминик Рик. Благодаря за пред представеното проучване. Много съм впечатлен. Тук се поставят въпроси, които, над които се замисляме всички. Сега, казвате, че все повече се правят машинации за заобикаляне на социалните разпоредби. И е, описвате съответни ситуации, в които се намират пилотите. Това означава, че е, каквито и да са реалностите, каквата и да е, е регулацията на тази е, тематика, първият елемент на сигурността е, е екипа, пилота и копилота. Напълно е ясно, че има социални аспекти и аспекти на безопасността и двете са свързани. Ако социалните условия се влушават, е, ако работните условия се влушават за пилота и за екипажа, това безспорно застражава сигурността. Така че е, Джаки Постър, е, Фостър говори, че не бива да стигматизираме все пак този факт, но все пак има известна тенденция да се правят машинации с заетостта. Така че хората, които седат там в кабината, трябва да имат своята социална закрила. Защото аспекта на сигурността се поставя много силно. Хората сигурни ли са, че имат съответния капацитет да го правят? Ние имаме ли сигурността? че хората, които са там, имат е, тези е, способности. И сега в контекста на самолетната катастрофа от този ден и след всичко, което чух днес, започвам да се питам, нали се носят и такива слухове, дали пилота в кабината не се е бил затворил, за да се самоубие. Та, да, трябва да има сигурност, стабилност е, за пилотите, като трябва да се обръща внимание и за психологическата стабилност. И въпроса с тероризма, след като има трима посредници, които е, имат е, възможността много бързо или имат задачата много бързо да наемат определени е, кадри, пилоти, защото ако пилотите работят директно за авиокомпаниите, се знае къде са образовани, откъде идват. И а, примерно във Франция а, генералният директор беше като баща на цялата компания, но а, в този момент, когато се наемат през няколко посредници, се стига до, до позиция за пълна нестабилност на пилотите, ако те се наемат с контракт за 0 часове. И е, след като има въпроси за сигурността на техните работни условия, започваме да си задаваме въпроси. Дали е, е ясно е, дали има достатъчен контрол пилотите, които ще е, пилотират съответните самолети, дали са и психически достатъчно а, е, стабилни. Ето сега има една самолетна катастрофа, която остава доста мистериозна и си задаваме въпроси какво точно се е случило с пилотите. Тоест, основният въпрос е кой е пилота, какво е състоянието на душевното му здраве. И, и факта, че има толкова нестабилност, има толкова несигурност в системата за функциониране за набиране на пилоти, е, сигурно има и такива явления, свързани с намаляване на сигурността. И аз е, лично считам, че този аспект ме безпокои безкрайно много. Защото, що се отнася до сигурността, пътниците трябва да си задават въпроси, трябва да имат доверие в това, кой всъщност пилотира. И сега вече, господин Пах, благодаря. Уважаеми колеги, преди малко може би ви обърках, но помислих, че ще започнете от координаторите, затова се отказах. Отреда си, но както и да е. Първо благодаря на авторите на проучването. За разлика от колегата Фостер. все пак смятам, че в ежедневната ни работа а, това е, за нашата ежедневна работа това е документ, който ще ни служи много често за справки. Имам не толкова въпрос, колкото констатация. Тези атипични трудови договори или модели на заетост са а, така очевидно нарушаване на условията за труд и заетост. И след като оказваме, че е така, трябва да направим и следващата крачка и да кажем, че тези нарушения представляват а, очевидно нарушение на правилата за сигурност. И това беше вече казано. Но това е въпросът, който възниква за мен и вие, господин председател, много правилно посочихте а, делегираните актове, по които ние положихме усилия, но не можахме да стигнем до край. Та възниква много ясно въпросът за сигурността и ако веднага след това кажем, че за нас сигурността е на първо място и няма да допускаме нарушаване на правилата за сигурност, то трябва да си кажем, че има инциденти, които трябва да се анализират много подробно и да си направим съответните законодателни изводи. Това за е, пилотските школи много ме е, сма и ме накара да се замисля. Това, че си плащат пилотите за набиране на летателни часове, също е тема, която не е е, задоволително решена. За мен възниква и въпроса за свободата на местоустановяване и е, свободата на полагане на труд. Защото това са модели, които е, са направени и замислени преди всичко за спестяване на данъци и за заобикаляне на социалното законодателство. Ето тук трябва да регулираме по, по някакъв начин. Разбира се, че нещата са много деликатни. За мен моделът на Европа в момента е поставен на изпитание, защото в Европа имаме модел на много разумни социални е, разпоредби, екологични разпоредби, разпоредби за качество. Този модел се поставя на изпитание в момента, в който фирмите влязат в международна конкуренция. Докато се работи в рамките на Европа, въпросът не стои с такава сила. Но под натиска на конкуренцията на глобализирания пазар, както казах, нашият модел все повече се оказва притискан. И още нещо. В проучването се поставя и въпроса за а, сравнението с плаването под удобен флаг, ефтин флаг. В последно време, специално за мореплаването, намерихме решение така че да се продолее проблема с плаването под удобен флаг. Мисля, че по подобен начин може да се реши въпросът и в авиацията. Още веднъж много ви благодаря и със сигурност някои от нещата, които казахте вие, ще ни послужат в ежедневието. Благодаря, Габриеле Пройс. Благодаря, господин председател. Благодаря за днешната презентация, както и за представянето на подробности за структурите за е, назначаване на пилотите. Е, аспектите на безопасност са особено важни. Атипичните форми на заетост е, упражняват невероятно голям натиск върху пилотите и всичко това става в контекста на економическа криза. Економическите фактори всъщност определят до голяма степен поведението и на авиокомпаниите. Презентацията представи това доста добре. Струва ми се, че трябва да проучим много подробно всички документи, които ни бяха предоставени. Има и много други материали Съществуват е, е, така наречените мними е, договори, псевдодоговори, съществуват и само на така договори с самонаети за нулеви часове на полет. Всичко това естествено би трябвало да бъде уверяно с много повече и по-стрикни средства за контрол. Благодаря ви, следващия оратор. Ситуация. Благодаря, господин председател. Дебатът е много навременен. Все още всички сме а, под влияние на шока от тежката самолетна катастрофа от завчера, която не живота на 150 души, от тях много млади хора и деца. Мисля, че трябва преди всичко да обсъждаме въпросите на сигурността въпроса за това как да се подобри сигурността в европейското въздушно пространство и извън него. Тук, разбира се, социалните аспекти играят важна роля водихме много остра дискусия за ограничаване на летателното време, особено при интерконтиненталните полети, при които умората е един от най-големите врагове на сигурността в тези високотехнологични самолети. И ето, че стигам до момента на обучението. Мисля, че Доминик Рике повдигна изключително важен въпрос, Джеки Фостър също а тя има опит в това отношение а, а, с работата с а, екипажите и, поли, а, и пилотите. Та, обучението на пилотите, на капитаните, мисля, че е алфата и омегата. И ние, които се занимаваме с транспортна политика в Европа, сме длъжни да осигурим, да въведем унифицирани, единни е, правила за обучение, така че е, обучението на пилотите да е еднообразно навсякъде в Европа и да е висококачествено. Това, че пилота трябва да има и известен опит, т.е. да има летателни часове, и да се упражнява в симулатори по аварийни ситуации и то по най-разнообразен начин. Всичко това е извън всяко съмнение. Но е, има много електроника в самолетите, тя става все повече. И както установяваме, през голяма част от полета пилота не пилотира. Има автопилот, има антиколизионна система и какво ли не още. Така че пилотската кабина се превръща в някакъв огромен компютър. Положението на пилота в пилотската кабина в аварийна ситуация е драматично, наистина и мисля, че Доминик Рике е съвършенно прав, като казва, че пилотите а, не само по отношение на своето физическо, но и по отношение на своето психическо състояние, а, са в самия център, трябва да бъдат в самия център на вниманието. И обучението, и тренировките им трябва да включват и такава ситуация с, с страх от смъртта дори, защото това е, което те преживяват, за да могат да се упражняват и да се научат да предприемат правилните действия и да приземяват самолетите. Както и да е. Мисля, че тук има взаимодействие на много фактори и е, че е много важно да се гарантира е, летателната сигурност. 100% сигурност няма, но наистина статистиката показва, че самолетите са най-сигурното превозно средство на е, е, света но преди всичко в Европа трябва да работим по сигурността и в северното полукълбо, а, заедно с американците и с а, югоисточните азиаци. Благодаря следващия ура. Yeah, um... Исмаил Ертук. Уважаеми колеги, много съм благодарен а, за това, че се запознахме с това проучване. А, то според мен показва, Какво може да направи всъщност, така да се каже, не, неуправляемата дерегулация? Все повече данъци се плащат и е, от дънакопаците също времено все по-голяма либерализация на пазара и е, компаниите стават все по изопретателни и започват какви ли не конструкции да измислят. Много благодаря на работилите по това проучване, защото те ни показват къде са слабостите, къде са теснините. Е, е, всичко това е, можем да прочетем в проучването. Да, казвали сме го много често, но не са ни вярвали, защото обикновено ни се лепи етикета. Това говорят социалистите, това казват зелените и така нататък. Ето сега това проучване на практика показва, че всичко това, което ние многократно вече сме казвали, не е било погрешно, измислено от нас. След е, този анализ е, е, как ще продължим? Това е големия въпрос. И според мен колегата Рике всъщност постави основния въпрос във връзка с пилотите. Да. В същата посока бе и последното изказване. Да. Европейската комисия, според мен, сега трябва да изпълни своите обещания и да внесе законодателното предложение за промяна. Междувременно вече отваряме една скаба, Има и различни форми на лизинг. Не съм ги проучила още абсолютно, но и двете възможности в крайна сметка са забранени това означава на практика, че можеш да вземеш на лизинг един самолет, да го наемаш, заедно с екипажа вътре и с пълен резервуар, както се казва. Това е свързано едва ли не с е, е, така, фалшифицирането на лицензиите за летене. Е, би трябвало при всички положения да се забранят тези форми на предоставяне на самолети на лизинг. Освен това, в проучването много ясно се показа какви са конструкциите, които доминират в определен вид авиокомпании. Да и които са опасни. Да, някъде си в някаква почтенска котия е, е, под подизпълнителя на практика, който трябва да наема персонала от различни страни в света. И те се изпращат за да сключат договора или просто го сключат по някакъв начин с някакви авиокомпании. Ние европейците летим по този начин, без да знаем в крайна сметка какви са условията на труд, кои са пилотите, как са наети и така нататък. Е, по този начин всъщност ръководството на някои авиокомпании се опитват да реализират огромни печалби, но това е другия въпрос на с който трябва да се запознаем и да се занимаем по-отблизо. Важното е да забраним този начин на назначаване. Имаме е, директива от 2008 година и трябва на всяка цена да е, продължим с работата, за да решим проблема трайно, устойчиво. Каримандели, благодаря господин председател, уважаеми колеги. Всички сме наясно, че социалният думпинг засяга и въздухоплаването, и то много сериозно. И затова трябва да реагираме. Защо казвам това? Младите пилоти в момента са първи, които страдат от несигурността на заедостта е, си. 40% от тях нямат директни договори с е, е, работодателя. Как комисията, искам да задам въпроса, в усилията си за по-добро социално регулиране на сектора, как може да се търси по-добре закрила? А, може ли да имаме своего рода тревога, обявена на европейско ниво за подобни явления? би следвало задължително предприятията с персонал над 1000 души да публикуват доклад за социалните условия. И то в рамките на е, условията, е, дефинирани от социалните партньори защото е, се създава опасност, екипажите и капитаните са подложени на налягане и това засяга и нашата сигурност, но и тяхната лична сигурност. Също така, беше взето решение от Агенцията за, за безопасност на въздушното движение за меди, медицинската пригодност на екипажа. Примерно, една бремена жена може да работи на борда само в първите три месеца на бременността си. защото там има стрес, радиация, вибрации, нестандартно работно време, дълго стоене на крака. Как е възможно изобщо да има разрешение бременен член на екипажа да борда и примерно да трябва да се справя с една спешна евакуация? Как е, ще застане тя на един е, е, изход в случай на спешна ситуация? И в такъв смисъл искам да обърна внимание, че подобни решения се вземат и с контрола на парламента, така че ние трябва да бдим за това решенията, които приемаме да бъдат и достатъчно отговорни и да отчитат в много големи подробности техните условия на работа. Професор доктор Ив Йоренс. Благодаря, професор доктор Ив Йоренс. Има думата. Времето леко ни притиска. Ще ви помоля за краткост. Um, Благодаря съвсем накратко. Много бе казано, нека да повторя. Става дума за пилотно проучване на мненията на пилотите. Искаме да установим какво се е случило през последното десетилетие. Либерализацията е имала добри резултати и ние всички се възползваме от тях, няма съмнение в това. Но нека да обърнем внимание на факта, че проблемите, е, че има проблеми свързани с атипичните условия на наемане. Ние се басирахме на национални доклади, на зададени въпроси на е, т.е. на въпроси разработени от експерти от националните власти и на анкети на пилоти. А, сега вие казвате, е, че ние не отчитаме достатъчно ясно, че пилотите са професионалисти. Естествено, ние сме професионалисти и те са професионалисти и всички си работят е, в рамките на своя професионализъм. Но е, има много прости въпроси. Примерно, ще вземете ли е, решение, ако сте болен, да не отидете да си е, вземете договора за деня? Това е което, в зависимост от това как сте нает, това е което искахме да разберем. Също, е, регулацията по отношение на безопасността. Колко е реално колко са часовете на летене. Защото съществува на закон, закон на хартия, но как се прилага сега. Знае се конкретно колко лети даден пилот за компанията, но ако той лети, за няколко компании, тогава не е ясно колко общо часове лети. Би трябвало да има някакъв общ регистр. И не можем, ние не казваме, че нетипичната заетост е, не е безопасна. Нищо такова не сме казали. И тук не ви представихме ли, не изчетохме целия доклад, така че част от заявките тук може би е, ви изглеждат така, защото не е представен целият доклад школите за пилоти. Естествено, че има контрол там, но а, пилотите обръщат внимание, че има много проблеми. Ние всъщност получихме реакции и от самите школи в тази посока, така че не е редно да ги пренебрегваме. И ще приключа със следното законодателната рамка на Европейския съюз е, работи. Но това, което казваме, всеки случай на псевдо наемане на, тек, на, на работа и псевдо подизпълнителство трябва да бъде контролиран. И ако има а, е, авиокомпания, която е със седалище в определена страна членка, а, когато се започне да се прилага принципа за свободно движение, там трябва да внимаваме къде могат да се получат нарушения. И в, случ... в случая ние пледираме всички заинтересувани страни да си сътрудничат, не само в рамката на европейското законодателство, знаем, че в него има много подобрения, има някои неща, които не са решени, но не трябва нещата да се разглеждат само от европейска гледна точка, защото е, се забелязва и то ежедневно, че е, въздухоплавателните е, компании излизат извън Европейския съюз да търсят е, пазари и е, работна сила. И ние, аз също е, лично бих предпочел да е, летя с е, самолет, който не струва чак толкова много, но искам разходите да се отразяват изцяло достатъчно адекватно в структурата на разходите на авиокомпанията. Да, благодаря ви, професор Яренс. Благодаря и за презентацията и за отговорите. Благодаря и на всички участници в дискусията. Е, да, е, Вернер Кун е, вече спомена, че дискусията се провежда точно в е, едно тревожно време. Имаме немалко е, поводи за тревога и е, за скръп. И това подчертава още веднъж актуалността на дискусията по тези въпроси. Ще продължим да ги следим много отблизо. А сега преминаваме към следващата точка, на която е свързана с туризма и с работата на групата по туризма. Ще помоля колегите, които ще ни запознаят с работата, да дойдат на президиума. Also, wir kommen dann zu unserer Работната група по туризма е, е на е, ход сега. Темата е Das Thema unserer Sitzung ist die Visapolitik. Темата на е, това кратко заседание по темата на туризма е визовата политика. Както знаете, е, в комисията Либе се обсъждат въпросите е, свързани с визовия режим. Има две предложения на комисията по визовата политика. Нашите координатори са решили, е, че сега през април вече ще има гласуване в комисията Либе, а след това през октомври ще имаме възможност да се произнесем в пленарна сала. Така че съвсем на време провеждаме разговора с работната група. И ще продължим естествено с работата, след като и социалисти и демократи успеят да определят своя координатор. Ще дам а, а, първо а, думата на Белинда, която ще ни запознае. А, не, но ако тя не е тук, господин Палман, а, господин Палман има думата. Uh, thank you, Mr. Chair. Indeed, I'm not... Uh, uh, да, uh... Госпожа Спайк е, е, е моят директор. Е, тя отговаря всъщност за нашата работа по визовата политика в рамките на Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи. Естествено, че нашата работа е свързана най-вече с ресора на парламентарната комисия по граждански свободи, Либе, но естествено от гледна точка на туризма ние имаме много общи теми с вашата комисия. Точно преди около година комисията прие един пакет по визовата политика, който се състои в общи линии от три елемента. От една страна оценка на визовия кодекс и как точно е, се е прилагал той през последните три години. И освен това две е, други предложения е, с оглед на реформира, реформата на визовия кодекс е, и на второ място е, предложение за въвеждане на съвсем нов е, тип визи. Нека да ви кажа как точно смятаме, че трябва да бъде реформиран визовия кодекс и какво се включва в нашето предложение. Основните цели винаги са били и продължават да бъдат до голяма степен, естествено, да се предпазим от незаконната миграция и да осигурим шенгенската територия по един надежден начин. Естествено, в рамките на Шенген ние установяваме непрекъснато, че все повече хора искат да влязат на тази територия, а това от друга страна води естествено и до положителен ефект, растеж, економически ползи, но и проблеми ето от този тип реформиране на визовата политика. Естествено, е, чрез привличането на е, повече хора, е, ние разчитаме и на постигане на нашите економически цели, но времено желаем да защитим по надежден начин шенгенското пространство. Всъщност, ние се опитваме най-вече да диференцираме висовата политика по отношение на кандидатите за виза, които за първи път подават молба и многократните посетители, които влизат, излизат многократно в шенгенското пространство Естествено, в е, първия случай, при първата група, ние имаме една малко по-дълга и е, разширена процедура. Е, там се взимат и пръстови отпечатъци при издаването на виза и сроковете са по-дълги, защото и обработката продължава по-дълго. Но от друга страна имаме и другата група на хората, които многократно вече са подавали документи за виза, получавали са виза, влизали са на територията, излизали са. Така че при тях бихме желали процеса да се автоматизира и да има визи с много по-дълъг срок на валидност в информационната система е, е, и при електронните системи и свързването вече няма да е абсолютно задължително, естествено, да се появявате непременно там, на място, където е съответното посолство на съответната държава, която искате да посетите, ще има възможност и по електронен път да се предават данните и когато те вече влязат в системата, това ще облегчава много процеса на издаване на визи и е, на практика в предложението на комисията се предвижда, ако в рамките на последните е, 12 е, е, месеца. Вие на два пъти сте подали е, молба за виза, тя се издава за 3 месеца за шенгенското пространство по правило и сега за трети път подавате молба, тогава та, следващата виза ще бъде издадена вече на базата на първите две, много по-бързо и ще бъде за един по-дълъг период от време, най-малко 12, може би 18 месеца. И така. В допълнение, обаче, сме предвидели и някои по-дребни е, промени, е, най-вече по отношение на туристите. Е, предлагаме съкратен срок 15, дори 10 дни в случаите на туристическа виза много малко са случаите, в които става дума за срок от по-малко от 10 дни, но и това е възможно. И както Знаете, в крайна сметка тези визи се издават за един определен период от време и те могат да се използват за следващите 3 до 6 месеца. Така че хората могат да избегнат е, по този начин пик е, е, периодите, особено натоварените периоди и да преценят за себе си кога е най-подходящо да пътуват. Така се разтоварват и посолствата и консулствата, които издават визите и обработват документите. Има случаи, в които, да кажем, е, няма представителство на дадена държава, кандидата иска точно там да е, влезе е, на територията на шенгенското пространство, той, е, поне такова е предложението, би могъл вече, ако това предложение влезе в сила и се приеме, да е, подаде молбата си в консулството, на което и да била друга държава от е, Европейския съюз. Така че е, това е, ще бъде много голямо облегчение, естествено, вече. Е, има, естествено, и едно предложение, което е по-противоречиво. Предлагаме да могат да се издават така, визи за е, определен период от време и на самата граница, за да се облегчат туристите, които желаят да влязат на територията на страната. Знаем, че за Турция има такива е, е, възможности на границата да ви бъде издадена виза. Това е с цел да се насърчи туристическия сектор. Но това би трябвало да се предприема от държавите членки само при по-извънредни обстоятелства. Да, редица облегчения по отношение на визовия режим има, да кажем, за членове на семейството, там където нещата все още не са хармонизирани ще е, има е, облегчение в това отношение не само за членове на семейството на граждани на Европейския съюз, е, които да се възползват от мобилността, но и е, за други категории. И така, пакетът е, се състои, както казах, е, от различни предложения. Това беше едното предложение и сега. Е, е, стигаме до новия тип е, виза, т.е. Е, един вид туринг криза, в която да може да се използва в рамките на една година за цялата територия на Европейския съюз. Шенгенската виза ви позволява, както знаете, 90 дни да престоите на територията на Европейския съюз, на Шенгенското пространство в рамките на общо 180 дни. Докато сега вече става дума за е, един по-дълъг срок. Е, важно във всеки случай е условието не повече от 90 дни да се престоява, е, да се пребивава на територията на една отделна държава член. Така, това е. Ще даде възможност, в крайна сметка, е, на много хора, които желаят да направят е, едно обиколно пътуване в Шенген, е, да го направят наистина без много бюрократични спънки и да останат в рамките на една година в Шенген, ако желаят, пътувайки. Това е важно, да кажем, за артисти, за хора на изкуството, които понякога и е, по линия на договорите, които са сключили, е, се нуждаят от един по-дълъг престой е, Шенген, в шенгенското пространство. И така, в съключение, ние сме подготвили тези две предложения – с които смятаме, че ще можем да насърчим мобилността в рамките на визовата политика, ще допринесем за економически растеж и за повече заетост и ще дадем възможност за е, един по-интенсивен е, обмен е, в областта на културата. Ще облегчим и туристите, и пътниците като цяло, и ще направим по-ефективен визовия режим, като по този начин ще е, е, намалим е, и разходите за държавите членки, е, както и за кандидатите за получаване на виза. Тези две предложения е, очевидно вече са обсъждани е, и то не само в Европейския парламент, в комисията Либе, но и в съвета. Процесът е по-продължителен. Ние вече се опитваме да намерим някакви компромисни позиции, е, на които да се споразумеем в рамките на съвета, тъй като визовата политика, както знаете, сложно се договаря между държавите членки, но се надяваме, че някой ден това ще стане наистина, тъй като обикновено е, има така е, въпроси на сигурността до голяма степен и на националната сигурност, които е, понякога наделяват. Много се надявам, че ще се получи компромисно е, решение, което ще доведе до съгласие. Има държави членки, които все още се тревожат е, е, как точно ще функционира контрола, е, дали не трябва все пак визите да продължат да действат и да са валидни само за един по-кратък период. Процесът е сложен но а, надяваме се, че процеса в съвета ще върви паралелно с процеса в а, комисията Либри и ще е, се допълват взаимно и ще се подкрепят, ще се насърчават, както се казва, тези два процеса, така че да получим всички ние в ръцете си един а, закон, а, така, правен за, е, инструмент, който ще ни помогне да е, облегчим визовия режим и то по-специално е, в шенгенското пространство. Много се радвам, е, че е, мога да присъствам на дискусията във вашата комисия и ще съм готов да отговарям на въпроса. Отун. Благодаря. Сега ще има кратко допълнение от господин Отун, след което ще говори господин Уей и ще имате думата за въпрос. Благодаря. Много се радвам, че съм тук. Отново след е, изказването ми в края на януари пред вас. Тогава ви интерес... информирах, че е, нашия комисар госпожа Бянковска е, изложи своите приоритети в Мадрид за следващите 4-5 години. Няма да влизам в подробности. Е, колегата отговаря за сложните и многообхватни дискусии в съвета. Предполагам, че ще имате немалко въпроси по отношение на вашето е, становище, което трябва да предоставите на Комисията за граждански права и свободи. Много се радваме, че е, ще работите по тази тема. Не бива да забравяме, когато изготвяте становището, че освен чисто визовете въпроси, има и други компоненти, които трябва да бъдат отчитани. Примерно, улесняване на достъпа като цяло на неевропейски посетители в е, Европа. Достъп е, свързан с обработването на документи от митниците, летищата, пристанищата, т.е. на всяка първа точка на допир с Европейския съюз. И освен изискванията за виза, които се надяваме, че ще бъдат опростени и хармонизирани, трябва да се отчитат и други елементи. Не трябва да забравяме, че тук се издига и въпроса за сигурността. Защото някои от е, тези е, чужденци нямат е, много опит с изискванията за сигурност и безопасност в Европа. Така че нашите служители трябва да се стараят не само да осигуряват тази сигурност, но да дават и добър имидж на Европа туристи, идващи от дълги полети, от различни страни. За тях трябва да се прави допълнително усилие, за да им се предоставят висококачествени услуги по отношение на езика, на културните им навици, гастрономията и така нататък. Това е една политика, от която трябва да, която трябва да се предоставя и от обществените власти и от е, обществото като цяло, за да може да се подсили вече достатъчно добрата конкурентна способност на Европа в туризма, защото туризма създава и работни места и економически растеж. Три или четири елемента има, така да усъвременя познанията ви за това какво точно сме направили до сега. От е, началото на евра... Е, януари вече сме изготвили един набор от общи дейности, комисар го обяви. Е, работиме и за сред... Сред... средносрочни инициативи. Там в Берлин предвиждаме семинар за възможностите за реклама на Европа посредством публично-частни партньорства. В Штатите, в Австралия, в Швейцария дори е необходимо да имаме този тип сътрудничество в финансовата област между публичните власти и частния капитал. Той обикновено това сътрудничество дава добри резултати. В Мадрид се организира висок, е, конференция на високо ниво за бъдещето на пътуванията, за интермодалност, за взаимосвързаност на видовете транспорт – Ние сега обсъждаме по-широкия въпрос е, за визите. Е, обсъждаме по-широко въпроса за визите. Е, това ви го казвам, за да така имате предвид контекста при вашето съобщение. И за сега мнението е, че предложението е много добро и много малко възражения има. По отношение на политиката за визите, нямам кой знае какво да добавя. Знам, че ще има едно изслушване и тогава ще мога да говоря малко повече. Но нека да ви кажа, че тази мярка не засяга само визите, а има и много други елементи. Много ви благодаря. На следващото заседание ще имаме изслушване за туризма въобще и тогава ще говорим за тези неща. Но днес говорим за визите и затова давам думата на председателя на работната група за визите. Благодаря, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на координаторите и на нашия председател по всичко изглежда, че нашите аргументи са ви накарали да поставите в дневния ред въпроса за визите. Разбира се, че а, нещата не зависят само, не бива да зависят само от становището на комисията Либе. Трябва да има и наше становище трябва да поставим въпрос в целия Европейски парламент и в другите комисии, а именно Искаме ли, имаме ли воля да създадем повече работни места, имаме ли воля да укрепим конкурентоспособността, искаме ли конкурентоспособен туризъм в Европа? Значи, заетост, конкурентоспособност, туризъм, приходи от туризъм, всичко това зависи от нашата визова политика. В шенгенското пространство в момента визовата политика е далеч от, конкур... от конкурентоспособна. Има доклад на Европейската комисия от 2013 година, в, коя... в който се казва, че годишно 6,6 милиона годишно туристи влизат в Европа, биха влезли в Европа, не влизат в Европа, именно поради визовата ни политика. 6,6 милиона туристи, платежоспособни хора, които ние губим. С други думи, за нас е много важно да се преборим с колегите, които мислят, е, които биха казали, че целта им е да предпазят Европа, да спуснат нова желязна завеса, за да бъде Европа сигурна и прочие, и прочие. Сега този доклад, е, който цитирах от Европейската комисия, съдържа и прогнозата, че през следващите 5 години новата визова политика ще ни донесе около 130 милиарда приходи и милион и 300 хиляди работни места. За това въпросът е толкова важен за мен и за това ви моля да ми помогнете да се борим за нашето становище и да работим заедно с комисията Либе. Ще развиваме ли туризъм или ще капсулираме Европа? Това е въпросът. Тук искам да спомена, че разбира се всяка визова политика може да бъде преразглеждана и променяна. Няма никакъв проблем старите правила да се преразглеждат през 5 години. Факт е също така, че някои се притесняват от събитията през последните месеци и години, които естествено се отразяват на туризма. Става въпрос от, за въп, необходимостта от сигурност. Но тези хора ще ги попитам. Атентата в Париж, тук в Белгия, в Брюксел – тези атентати от кого бяха извършени? Нима от граждани на трети страни или от хора с европейски паспорти? Защото лошата новина е, че нашата сигурност а, няма много общо с визовата ни политика. Естествено, че ни трябва визова система и стройна визова политика, но тази система трябва да бъде достатъчно гъвкава, или най-малкото по-гъвкава от сега и да съответства на потребностите на туристическия сектор. През последните седмици се консултирах с браншовите организации в областта на туризма или поне с някой от тях, за да набера факти за становището Разговарях с, с съответните комисии в ОНЕ, говорих с, с сдружения на хотелиери, на ресторантьори и така нататък. Получих истински експертизи от тези хора, ще ви ги и предоставя. Те съдържат много предложения и препоръки за предложението на комисията, но общо взето масово се подкрепя предложението на комисията. Браншовата организация ни съобщава, че до 2300 трябва да очакваме 1,8 милиарда туристи в международен мащаб и регионите, които се подготвят добре, за да приемат тези туристи, включително и чрез своята визова политика, ще бъдат печелившите от тази нова тенденция. Благодаря, господин председател, че ни дадохте възможност като група по туризма да се занимаем с тази тема и да занимаем и вас. Благодаря на Урсула и на всички, които участваха в работата. Председателят благодаря. Клаудия Монтеро има думата. obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me, em primeiro lugar. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа нещо съвсем конструктивно на колегите, които участват в работната група. Занимавам се с въпросите на туризма. Това е един много важен сектор за Португалия и за е, някои от районите в Португалия. Особено много. на е, Туризма е, заслужава повече внимание. И тук в е, нашата комисия и изобщо в парламента е, би трябвало да предприемем повече усилия, за да защитим сектора туризмът би трябвало да бъде приоритет за нас. Трябва да направим нещо съвсем конкретно. Европа може да спечели, ако насърчи сектора, защото той създава заетост, той представлява един от двигателите на растежа в Европа. Няколко думи за визовата политика. Днес се навършват е, вече 20 години откакто държавите членки е, се отказаха от границите. Заслужава си наистина да се спрем на някои от е, въпросите, е, свързани с визовата политика. Ще се ограничи бюрокрацията, бюрокрацията чрез нови процедури, които са по-облегчени, по-гъвкави. И освен това, ще се е, е, подобри сътрудничеството между консулските служби, особено в случаите, в които държава член няма собствено представителство е, на територията на определена държава. Е, може да се работи с е, общи формуляри, е, да се хармонизират е, процедурите по този начин и е, трябва да поставим следните въпроси. понякога външните пазари се сблъскват с огромни проблеми поради визовите формалности. Е, как освен това ще се уреди въпроса с е, заплащането е, на услугите, свързани с издаване на визи, когато въведем новата система, така че визите да могат да се подават в консулски служби, които са на лице в дадена държава. Ние би трябвало да предотвратим естествено негативен ефект върху безопасността, върху сигурността при въвеждането на облегчена процедура и либерализирана визова политика. Благодаря. Карима дали има думата сега? Très, très Съвсем бързо. Благодаря за презентацията. Вие ни представяте предложения от е, името на Европейската комисия от март 2013, реадектирани е, от 2014. Е, казвате, че упростявате заявките за виза, подобрявате сътрудничеството между консулствата. Разбира се, туризма, казвате, 10% от е, доходите е, за създаване на работни места също е, дава голям принос. Ние много говориме за упростяване на процедурите за отпускане на визи на европейско ниво, за да може Европа да стане първа туристическа дестинация в света. Нашата комисия е тук, за да каже и е, какъв вид туризъм трябва да насърчаваме. И за мен е, това не е туризма на потребителство, а е, културния туризъм, съчетаността на целите. И имам известен проблем. Доколкото е, разбирам, е, ние сме го поставили тук Добре е да насърчаваме е, мобилността, но в края на краищата не комисията по транспорт се занимава с визите, а комисията по граждански свободи. Ние можем само да ги е, окоръжим, но те са тези, които взимат решенията. Да, това е точно така. Да. Благодаря. Благодаря ви е, за поясненията. Благодаря ви за поясненията, които получихме. Много важно е, естествено, Европейския парламент да провежда една модерна политика по отношение на туризма. Ние сме провеждали и други дискусии по тези въпроси. Важно е, е да се развива е, качествения туризмус, туризъм. И, и е, в това отношение трябва да настъпят промени и в самия туристически сектор, е, защото е, и персонала трябва съответно да предлага необходимите услуги на високо равнище трябва да се промени и инфраструктурата, и устройството на туризма. В това отношение ние ще трябва да се променим, също да се адаптираме към тази нова визова политика. Надявам се, че действително като комисия ще имаме възможност да се произнесем по всички тези въпроси, свързани с висовата политика. До 30-та година ние очакваме повече от 30% увеличение на туристите от е, страни извън Европа. Надявам се, че ще можем да извлечем максимална полза. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че днес разговаряме за визовата политика в Комисията по транспорт и туризъм. Естествено, че тук ще говорим за това. Много е важно тази политика да стане по-гъспава и то не само от гледна точка на туризма, а и на бизнеса. А, числата, които господин Ушхели цитира, наистина са а, смайващи 6,6 милиона загубени туристи. Това е невъзможно, ще ги загубим наистина, ще продължим да ги губим, ако нямаме гъвка визова политика времено би било добре да дадем такава предпоръка и на колегите от комисията Либе. Тук говорим не само за туризъм всъщност и за транспорт, транспорт. Дори бих предложила да имаме работна, смесена работна група на двете комисии, дори да направим една а, съвместна дискусия по въпроса. Правя това предложение и на работната група по туризъм. Благодаря ви. Благодаря. Сега тя и Да, благодаря ви. Смятам, че действително визовата политика е много важна тема. Чудесно е, че ние имаме възможност да наложим един балансиран подход в това отношение като политика по транспорта и туризма. Ще трябва да премислим естествено всичко много добре и да проявим необходимата гъвкавост, за да съчетаем и аспектите на сигурността с аспектите, които са важни за сектора туризъм. За Ирландия, това е изключително важен въпрос и като депутат от Ирландия аз смятам, че действително не можем, така да се каже, завинаги да разглеждаме нещата като даденост и да разчитаме на това, че туризма ще се развива така, както е било до сега. Не когато слушам превода от немска кабина, всъщност ние сме комисия по транспорта и туризма, но в е, някои случаи на немски има и е, е, още едно понятие, което се използва за темата е, туризъм и за е, туризма се използва отново думичка, която е свързана с транспорта и то транспорта така на чужденци, на е, е, хора от е, по-далечни разстояния и е, страни. Може би трябва да помислим и за това е, как точно да решим въпроса с терминологията. Но да чуем комисията отново. Благодаря, благодаря за изказванията. Надявам се, че ще изразите положително мнение и оценявам положителните становища, които чух сега. Надяваме се и е, че подобно мнение ще стигне до Комисията за граждански свободи. Едно-две неща, така за да е ясно депутатката от Франция, която, доколкото виждам, тя не е в залата сега, за предложението на комисията, че то е от март 2013, не, то е от миналата година. Така че е, сега това предложение се обсъжда в съвета и в Комисията по граждански свободи в Европейския парламент. Е, също така Имаше бележки по отношение на работещите по море. Е, да, те са включени в нашето предложение. Има допълнителни улеснения. Те могат да кандидатстват за виза по-рано защото те, когато са на кораба, отсъстват за много дълги периоди и не могат винаги да подават заявки за визи, така че обсъждаме как можем да улесним процеса за тях. Освен това, става дума не само за професионални екипи от моряци, но и всички, които работят на корабите. Т.е. дефиницията е по-широк. Също така уебсайт за шенгенското пространство включва се в нашето предложение. Той е изграден, но трябва повече прозрачност подсилване на мрежата от консулства, да, както казах в изказването ми, това е един от основните компоненти на предложението на комисията. Това сме го направили. Мисля, че горе-долу това бяха основните моменти, които бяха изтъкнати тук в изказванията в залата. Обединеното кралство Ирландия, те са извън Шенген, така че няма да имат задължения по новия визов кодекс, когато той се приеме. И това е. За момента това е всичко, което имам да кажа. Очаквам вече окончателното ви официално становище за комисията Либе. Още веднъж благодаря ви и сега заключителни думи на председателя на групата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че председателят Крамър а, повдигна въпроса за немския превод на думата туризъм, защото на немски се казва работа с чужденци. Когато аз започнах, една от първите ми стъпки беше да премахна понятието работа с чужденци. Много по-добре е да се използва а, понятието туризъм. Така че благодаря за всички изказани мнения. Много се радвам, че комисията и работната група съзнават, че системата, визовата система не е от изключителната компетентност на комисията Либе и че стиски сте съгласни, че в Либе не бива да гласуват без да са запознати с нашето становище. Нека да не забравяме, че има проучване на Европейската комисия, което доказва, че ежегодно 6 милиона, повече от 6 милиона туристи не идват в Европа, именно заради визовите пречки, заради сложността на визовата ни политика от което губим много приходи. Много се радвам, че стана дума и за моряшките професии. Отбелязах си бележките на комисията и ако е, когато в специализираната комисия се занимаваме с тази тема, трябва да е, обсъдим въпросите, които обхващат транспорта изобщо, примерно летища, и докол... трябва да обсъдим също доколко въпросите, за които ние отговаряме, се допират до визовата политика. Аз вече съобщих на моята политическа група, че с най-голямо удоволствие ще продължа да се занимавам с а, тази тема, стига да ми бъде възложено това. Мога да обещая, че ще постигнем добър компромис с комисията Либе. Благодаря. Председателят, благодаря. С това приключихме обсъждането на тази точка от дневния ред. По точка разни не са поступили предложения. Мястото и датата на следващата среща е 13 април 15 часа. Благодаря на всички. Желая ви приятен ден мисля. Всичко си го преведохме, много хубавичко. Само дето ще ми обясня сега на немски какво се използва в Френденферкер. Изглежда, че и фунгарски е. И фунгарски е така, да, но... Окей. Е, малко трудничко да обясниш. Срещане, срещане на чужденци. Е, е, срещане на гости отдалеко. Общуване с...